Yes, ladies and gentlemen, and first of all... Дами и господа, първо от все сърце приветствам тук в Европейския парламент всички участващи. По време на нашата предишна среща решихме да проведем този семинар за бъдещето на кохизионната политика след 2013 година. А първо бих искал да предам извиненият на председателя на нашата парламентарна комисия. Председателя на парламента много спешно го помоли да дойде. Затова господин Галеоте ще се присъедини към нас по-късно по време на нашия дебат. Първо искам да приветствам нашия специален гост. Първо представители на министра на регионалното развитие. господин Хорчичка. Също искам да приветствам господин Иво Барък, председател на Комисията за публична администрация, регионално развитие, околната среда на Чешкия сенат. Също госпожа Вейбел Корнес, член на комисията по промишленост и търговия от шведския парламент. Така че, както виждат, имаме представители и на бъдещето шведско председателство. И разбира се, представителя на Европейската комисия, ръководителя на генерална дирекция за регионите, господин Анер, така че приветствам също и нашите оратори. Първо бих искал да направя някои чисто практически съобщения за нашия дебат. Съотношението между ораторите от националните парламенти и депутатите в Европейския парламент ще бъде 2 към 1. Т.е. след двама членове на националните парламент ще изказва един депутат от Европейския парламент. бихме искали много настойчиво да ви призовем да се изказвате в рамките на 3 минути, не повече. Знам, че в различните национални парламенти има различни традиции, но за нас традицията, че 3 минути е много дълго време. Така че е, искам да ви кажа за това. Ако някой от участниците иска да вземе думата, моля, попълнете специален формуляр. Това е процедурата за искане на думата. И е така, първо, попълнете този формуляр и ще се постарам да организираме дебата по принципа 2 към 1 ще намерите тези формуляри във вашите папки с документите пред вас. Във вашите папки ще намерите съответния формуляр. Special paper. All right. So, <clears throat> and our debate will long... Нашия дебат ще продължава до 17.30. Може би 5.20, 5.30. Може би, ако не успеем, ще можем да го удължим малко. Първо, исках да ви запозная с тази информация и сега искам да ви запозная с дейността, извършена от нашата комисия. Сега преминавам към полски, затова моля служете си слушалките, за да чуете превода. Дами и господа, първо бих искал, бих искал да ви кажа, че в, е, в момента е, момента е много важен за всички европейски политици, особено що се отнася до кохезионната политика. Графика, предвиден за настоящата дискусия, ще ни помогне ние да водим дебат, в който се е, провежда така нареченото midterm review, междинната проверка на рамката за кохезионната политика до 2013 е, година. А, ние не знаехме, че ще провеждаме този дебат в нов контекст. А, економическата и финансовата криза а, дава ново измерение на дебата за кохезионната политика до 2013 година. Вече не става дума за това политиката да бъде просто провеждана по-добре, а става дума за това да говорим по въпроса от каква политика изобщо има нужда Европейския съюз за кохезията. Т.е. трябва да си говорим за принципните положения на кохезионната политика. В този законодателен период Европейския парламент разгледа един пакет от мерки за периода 2007-2013 година, а в момента разработваме промени към този пакет. Тоест ситуацията е изключителна, тъй като още докато тече е плановия период вече говорим за а, изменения в а, регламентите. Получихме едно предложение от съвета, което от своя страна е разработено от комисията и в момента ние подготвяме отговор на това предложение съвместно с всички 27 държави. Тоест, нашата дискусия относно бъдещето на кохезион, кохезионната политика се провежда паралелно или едновременно с а, а, с а, осъществяването на настоящата кохезионна политика. А, Следователно, не е изключено промените, които правим в момента, да повлияят и върху политиката след 2013 година. Трябва да сме наясно, че тези промени, които правим в момента, ще повлияят и на бъдещата ни кохезионна политика. Е, нашата комисия вече многократно е говорила по тези въпроси. Искам да ви насоча вниманието на основните въпроси, по които говорихме. Първо, въпроса за ролята на кохезионната политика са отнесена към останалите мерки на Европейския съюз. Какво значение, каква тежест трябва да отдадем на кохезионната политика? Какво място трябва да вземе в бюджета на Европейския съюз? Всичко това е изключително важно, и зависи от а, това как, какъв облик ще дадем ние на политиката за а, идните години. А, какви средства трябва да бъдат изразходени от бюджета за общата кохезионна политика? Това всъщност е а, е, първия въпрос. Дали а, е, тези средства да бъдат насочени към най-бедните или най-нуждаещите се региони за подобряване на тяхната инфраструктура или пък как тези средства да бъдат насочени към осъществяване на лисабонските цели за иновации, за засилване на конкурентоспособността. способността. Дали а, политиката трябва да покрие само основните нужди от гледна точка на техническата инфраструктура или пък трябва да направим една по-широка концепция на кохезионната политика? Ако а, средствата по кохезионната Втори въпрос, който трябва да решим, дали кохезионната политика да бъде насочена към най-бедните и най-нуждаещите си региони или трябва да обхване целия Европейски съюз. Това също е много важен въпрос. Имайте предвид, вие най-вероятно знаете, че от отделните страни членки вече има предложения а, има предложение по въпроса дали а, е, не бива да се откажем от цел номер 2 или да работим само по цел 1. Е, е, също се води дискусии по въпроса дали тази политика не би трябвало да се върне в правомощите на националните правителства и част от средствата да бъдат предоставени и за тази политика. Освен това, ние имаме нужда от една обща кохезионна политика. Това е втория въпрос. Дали имаме нужда от обща кохезионна политика или тя трябва да бъде ренационализирана, така да се каже. Тоест не става дума само за това колко, а става дума за това и за какво и за кого трябва да бъдат изразходени средствата. Европейската комисия продължава да провежда консултации, се опитва да намери отговор и във връзка с измененията, които ще се вид следствие на Лисабонския договор. Дали понятието за кохезия, кохезия трябва да бъде разширено в економическа, социална кохезия а, или да остане само на териториална кохезия. В момента се провеждат консултации а, в Европейската комисия с оглед на зелената книга по тази а, тема. Защото а, това ще доведе до един съвършено нов подход в кохезионната политика, който за първи път ще даде равни шансове на различните територии. Непрекъснато по време на дебатите се чува, че това означава, че трябва да има финансова подкрепа и за най-различни региони, за градове, за групи от региони, групи от държави и така нататък. Можем да, да дадем като пример стратегията за Балтийско море би ни, би ни се искало националните е, парламенти да гледат на новата кохезионна политика не само като на един е, нов е, лозунг, а като на едно истинско предложение за промяна на политиката. Бих искал също така да ви информирам, че нашата комисия е изготвила няколко доклада по тази тема. Четвъртия кохазионен доклад е изработен господин Гелек от Франция. Териториалната програма е разработена от госпожа Каленбах. Освен това, сме разработили доклад на темата за партньорствата и за администрация на различни равнища от господин Бъпхи. Друг доклад на тема териториално сближаване е представен от господин Ван Нестелрой. Много от тези колеги ще участват в днешната дискусия. В нашата комисия се водят дискусии както в отделните политически групи, така и извън техните рамки. Намираме се в изключително важен момент и трябва да използваме този момент, за да определим нашата политика, още повече, че нашия мандат изтича след два месеца. Осъзнаваме, че не бива да чакаме, трябва да действаме бързо. Много разчитаме на вас и на вашата подкрепа, на вашите бележки и вашето активно участие в дискусията. Дами и господа, позволете ми сега да дам а, думата на представителя на министъра а, за регионално развитие. Имате думата. Благодаря ви, ако ми позволите, ще говоря на чешки. Хотел подяковат за позвание. Добър ден на всички. Благодаря за поканата, отправена към нас от парламентарната комисия по регионално развитие на Европейския парламент. От името на министра искам да предам неговите извинения той не може да присъства на тази среща по много сериозни причини. Смятаме, че е важно да подчертаем, че дебатът за бъдещата кохизионна политика до голяма степен ще бъде повлиян от сегашната економическа ситуация в държавите членки на Европейския съюз. Наистина, Програмата на чешкото председателство и приоритетите на чешкото председателство също бяха засегнати от външните фактори и събития. Както знаете, Европейския парламент в момента разработва пакет законодателство. Целта е да бъдат внесени изменения в регламентите за изпълнението на сегашния програмен период. Но ние не искаме да се сбогуваме с една от основните цели на чешкото председателство, а именно публичен дебат по кохизионната политика. И точно за това сме тук днес. Чехия иска да продължи дебата за сегашната стратегия и приоритети за това дали те отразяват реалните цели на Европейския съюз. И искаме дебат за това как политиката трябва да бъде оформена с цел да отговори на сегашните предизвикателства. В тези обстоятелства чешкото председателство възнамерява да продължи дебата за опростяването на разпоредбите за изпълнение. Още един приоритет за чешкото председателство е продължаването на публичния дебат за териториалното сближаване. Искаме да разширим този дебат, да разширим неговия обхват – така че да обхванем такива събития, както нашата днешна среща и други изяви, организирани от чешкото председателство. Насочени към това да получим обратна връзка, тъй като имаме нужда от това. Искаме да знаем какви са позициите, какви са реакциите за тази политика. С нетърпение очаквам да чуя вашите въпроси, поставените проблеми. Вашия председател, а председател на вашата комисия вече посочи някои от важните въпроси и Чешката република и Чешкото председател ще иска да обобщи това, което ще чуем тук, за да може в бъдеще по подходящ начин да предадем досието за кохизионната политика на нашите приемници, шведското председателство. Защото този дебат, разбира се, обвързан с паралелния дебат за бъдещата финансова перспектива. По всички тези причини много се радваме, че се провежда тази междупарламентарна среща. По този начин представителите на националните парламенти ще бъдат чути по-добре. Чешкото председателство ще ви слуша внимателно и ще предаде на държавите членки, представени в съвета, отчет за тази среща, за това какво е било казано тук. И накрая бих искал да кажа, че изявите, които ще бъдат организирани в тази сфера, чешкото председателство включат конференцията за бъдещето на кохизионната политика в края на този месец. И в края на април ще има неформална среща на ниво министри. Това ще бъде среща на министрите, отговарящи за регионалната политика. Там министрите ще могат да осмисля дебата, който протича днес в тази зала и по-широкия е публичен дебат и да реагират на тези дебати. Целта е да и използваме идеите на този широк дебат по най-подходящ начин. Да, благодаря ви, господин Хорчичка. Сега давам думата на генералния директор на Генерална дирекция регионално развитие. Господин Анер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. За мен е огромно удоволствие и чест да бъда днес на тази среща. Единствения недостатък е, че всичко, което искам да кажа, трябва да го вместя в 10 минути. Толкова много бих искал да говоря за бъдещето на кохезионната политика, че 10 е, минути просто охлаждат мой ентусиазъм и всичките емоции, които изпитвам спрямо тази политика. Няма официална позиция на Европейската комисия за бъдещето на кохезионната политика. За сега няма. Тази позиция определено ще бъде оформена в рамките на дебата за бъдещата финансова рамка на Европейския съюз. И аз очаквам, че през тази година ще получим писмен документ. Затова позволете ми да споделя с вас моите виждания за това какво се случва и да ви кажа кои са основните моменти в работата на нашата генерална дирекция. Много подготовителна дейност, много дискусии, разбира се, вече вървят. Вие знаете за четвъртия доклад по кохезията, консултациите, след него петия доклад за напредъка в социалното и политическо сближаване. И резултатът от тези документи и консултация показа, практическият консенсус за това, че е необходимо тази политика да продължава в Европейския съюз и след 2013 година. Имаше и зелена книга за териториалното сближаване и консултационен форум по тази зелена книга. Сега вече консултационният процес приключва и след няколко седмици ще бъде, бъде публикувано общение от тези консултации. Също така очакваме доклад на Фабрицио Барка, възложен от Европейската комисия през април тази година. Той ще бъде публикуван и госпожа Хюбнер, комисарът на Европейския съюз, ще публикува конкретен доклад за своята позиция. Дебатът за бъдещето на кохизионната политика в момента протича на две нива. Първото ниво вече беше споменато – това е нивото на реформата или прегледа на финансовата рамка на Европейския съюз. В контекста на тази дискусия има два основни аспекта, които се очертават. И двата са много важни. Първо, става дума за ефективността и ефикасността на политиката. Това е един много уместен въпрос. Кой ще иска да похарчи 350 милиарда евро за 7 години за една политика, която не е ефективна и ефикасна. Никой. Но, също ще кажа, имаме много доказателства, че тази политика е ефективна и ефикасна. Надяваме се, че през следващите няколко месеца ще видим резултатите на последващите оценки за периода 2001-2006 и благодарение на тях ще имаме още други доказателства в подкрепа на това твърдение. Втората част, която е до някъде свързана с първата част, това е въпрос за целите на политиката и, господин председател, ви споменахте това. Въпросът е дали трябва да продължим с регионалната конкурентоспособност, т.е. това, което се наричаше цел 2. Така както аз виждам дебата, в момента във всички държави членки има на практика консенсус за продължението, що се отнася до цел едно – сближаването. Също има практически постигнат консенсус за реалната полза, допълнителната полза, която носи общността за цел 3 териториално сътрудничество. Но, нека да бъдем честни, има дискусия за цел 2. Лично аз и също така мисля си, че изразявам мнението на комисар Хюбнер. Лично аз съм убеден, че по много сериозни причини също ще имаме нужда от кохезионна политика и след 2013 година, която да въжи за всички региони на Европейския съюз. Няма съмнение, че въпросът за подобрената конкурентоспособност, за създаването и насърчаването на заедостта в Европейския съюз, ще бъде ни въпрос, който ще бъде дори още по-важен за нас в бъдеще, отколкото сега. И скорошната криза ни напомня по един много жесток начин колко е важна тази политика. И изборът да или не за цел 2 в крайна сметка е политически избор и това е толкова важно решение и затова това трябва да бъде един информиран избор, информирано решение. Има още едно ниво, на което върви обсъждането на кохезионната политика. И това е нивото което се отнася до цялостната политика. Става дума за механизма за реализиране на тази политика. Дали сегашната политика е подходяща за бъдещето? Къде трябва да внесем подобрения? Първо, смятам, че основната архитектура, структура на нашата политика е добра. Системата на сътрудничество и партньорство на европейско, национално и регионално равнище е нещо, което е полезно за всички нива от гледна точка на това как да се работи заедно. Смятам, че постигнатият резултат е резултат, който заслужава уважение. Но сигурен съм, че поредица въпроси все още можем да подобрим ситуацията. Нека да спомена една конкретна сфера, в която работим в момента с цел да подобрим съдържанието на политиката и механизма за изпълнението. Разбира се, това преди всичко е въпрос на приоритети. Разбира се, тук става дума за политическо решение, политически избор. Но отново, това трябва да бъде информиран политически избор. Затова публикувахме в края на миналата година доклад, в който предложихме един анализ за бъдещето. Когато разглеждахме момента във времето, когато следващото поколение на кохизионните програми ще има своето въздействие до 2020 година и след това. Да, разбира се, когато се говори за периода 2020 и после, е, и след това, разбира се, може да спрят много предположения. Обаче виждаме много тенденции, които очевидно ще продължат и след 2020 години. И тези тенденции влияят върху регионалното развитие в цяла Европа и трябва да помислим за това. Нека да помислим за изменението на климата, за глобализацията демографските тенденции, сигурността на енергийните доставки, нарастващите проблеми с социалната поляризация и изолация. Всичко това са неща, които изискват анализ. В нашия доклад за сега ние се средоточихме върху четири по-скоро економически аспекта и продължаваме да работим върху по-социалните аспекти заедно с колегите от Генерална дирекция заетост. Това, което искаме да получим е всички ние да имаме обща представа за това, кои ще бъдат проблемите, с които нашето общество ще се сблъскат през 2020 година и по какъв начин те ще влияят върху регионалното равнище ние предложихме този анализ, защото искаме да провокираме държавите членки и регионите да извършат подобен анализ, за да можем да сравним и да обсъдим нашите анализи, така че в крайна сметка да имаме една представа за цяла Европа, като всеки един регион ще бъде един прозорец, който ще дава по-ясна представа за ситуацията. Ние искаме да продължим тази работа. И има още един аспект, по който искаме да продължим да работим, а именно ние не искаме да разглеждаме повече Европейския съюз сам по себе си е в изолация. Искаме да видим какво ще случи в близките 15-20 години близо до Европа, в цял свят и какви ще бъдат последиците, въздействието върху Европа. Само за иллюстрация. Представете си, че има много публикации за промяната в климата, които казват през следващите 30-40 години ще имаме половин милиарда хора в целия свет, които ще мигрират заради промяната в климата. Какви ще бъдат последиците за Европа от тази миграция? Какво трябва да направим, за да сме подготвени? Има много въпроси, които трябва да разгледаме и да умислим. И Ясно е, че глобализацията ще продължи да бъде важен проблем, както и промяната в климата. Смятам, че в редица региони на Европейския съюз За сега може би още това не проличава, но демографският проблем за много региони ще бъде сериозен проблем. И тук преминавам към следващия аспект, върху който работим. Това е развитието на селските и градските райони и обвързването между едните и другите в развитието им. Какво можем да направим в нашата политика, за да може този аспект да получи повече внимание в бъдеще? В тази комисия също така обсъждахме, че трябва да преодолеем устарялата дихотомия между селските райони и тяхното развитие и развитието на градските райони от друга страна. Тясното им обвързване за нас е нещо много важно и това е свързано и с програмите за развитие на местно ниво – в миналото имахме общности, инициативи, програми като лидери и Ирван, които бяха рационализирани. Те бяха основани върху комплексно развитие на местно равнище. И след рационализацията на тези програми, мисля си, че малко почнахме да загърбваме този комплексен аспект, а трябва да мислим за него. Опасявам се, че по този начин, ако продължим да го съкърваме, ще изгубим нещо важно за нашата политика. Друга важна тема за нас в бъдеще е темата за териториалното трансграничното сътрудничество, сътрудничеството между регионите. Мисля си, че има консенсус в цяла Европа, че този аспект на териториалното сътрудничество заслужава ролята да бъде трети стълб на кохезионната политика. Много е направено, обаче все още има много неизползван потенциал и трябва да помислим как да използваме този потенциал за развитието. Това е стълб, в който европейската гледна точка над националната гледна точка – Допълнителната полза от това проблема да бъде поставен на европейско ниво е абсолютно очевидно. Имаме интересни промени и тенденции през последните месеци и години. Има възроден интерес към териториалното сътрудничество, особено що се отнася до транснационалното сътрудничество, например стратегията за Балтийско море. Има държави в Европейския съюз, които имат общи проблеми и те искат да работят заедно с цел да решат заедно тези проблеми. И те се обръщат към Европейската комисия с молба да бъдат подпомогнати да създаде план за действие, система, стратегия, която работи и която може да организира това сътрудничество. Разбрах, че има подобен интерес да се направи нещо подобно и в басейна на Дунав. Така че има сфери, в които такова международно сътрудничество може да играе голяма роля и ние искаме да можем през 2012 година да можем да ви представим една правна уредба, която да позволява достатъчна гъвкавост която да позволява държавите да работят заедно. Разбира се, това ще бъде в допълнение към традиционното трансгранично сътрудничество, което разбира се също става важно. Сега за други сфери ще спомена само, че трябва да се стремим към по-добра съгласуваност с други политики, национални и общностни. Трябва да помислим как по-добре да организираме тази съгласуваност в бъдеще. И искаме заедно с вас да анализираме доколко можем да използваме повече финансиране в рамките на кохезионната политика вместо безвъзместна помощ, кредитни гаранции – ние знаем, че финансирането този вид е много важно, особено за малките и средни предприятия. То е важно, за да се насърчава конкурентоспособността чрез иновации. Тази сфера, на която искаме да обърнем повече внимание. И мислете за предимствата. Използването на повече инструменти за финансово инженерство означава, че парите, които ще се връщат, ще могат да бъдат използвани отново. Публичните средства ще могат да бъдат използвани отново и отново. В момента изпробваме програмите Джереми и Джесика чрез възобновяващи се фондове и се надяваме, че в бъдеще ще можем да развием още повече тази дейност. И разбира се, непрекъснато изниква въпроса за опростяването, за по-малко бюрокрация. Ще кажа само, че ние много сериозно се отнасяме към този въпрос. За нас това не е просто въпрос, който е тема на речи. Ние работим заедно с всички държави членки, за да може да анализираме действащото законодателство и бъдещите ни проекти, за да видим как можем да направим по-лесен живота на всички държави членки, но най-вече за крайните бенефициенти. Ни, ние вече формулирахме редица предложения за упростяване. Мисля си, че по-късно ще предложим и допълнителни такива предложения. И в момента очакваме регламент на комисията, в който се предвижда значително упростяване. Но когато разглеждаме периода след 2013, трябва от сега нататък да осъзнаваме, че всичко, което правим, трябва да бъде направено с цел да се избегне ненужно осложняване, за да не трябва после да поправяме грешките. Може би, господин председател, ще сравня това, което съм казал с една картина на експресиониста. Просто нахвърлях в ярки цветове някои идеи и предложения и с нетърпение очаквам да чуя мнението на участниците и ви благодаря и ви пожелавам успех в по-нататъчната ви работа. Благодаря ви, господин директор. Разбира се, ние всички осъзнаваме, че ако Лисабонският договор е прият и влезе в сила, ние ще имаме специално сътрудничество между европейските институции и националните парламенти. Ще имаме вече станалата известна жълта карта, жълт картон, извинете. So за това наистина много е важно за нас да си сътрудничаме много тясно с националните парламенти. Предлагам да започнем дебата. Но преди това ще изслушаме гледните точки. Гледна точка на Чехия, господин Барек от Чешкия сенат. Е, той е сегашното председателство и ще изслушаме представителя на бъдещето председателство, представител на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 За мен е голяма чест да бъда заедно с вас и да говоря пред вас в рамките на тази междупарламентарна дискусия на тема политика на сближаване в Европейския съюз. Тази политика, именно политиката на сближаване, според мен е една от най-важните сфери в работата на Европейския съюз, още повече, че става дума за огромни бюджетни средства. Политиката на сближаване, финансирането на отделните държави членки, на регионите, чрез структурните фондове, е един от инструментите на Европейския съюз който служи на широката общественост и който е и в центъра на вниманието на широката общественост. Много се радвам, че имаме възможност да обменим опит, да обменим мнения на фона на нашия национален опит и да подобрим собствената си дейност. Ще ви поясна какво ще предприеме Чешкия сенат през следващите месеци и какво а, ние планираме по отношение на политиката на сближаване. Нека първо да ви запозная с някои различия между а, органите а, и комисиите тук в Европейския парламент. Чешкият сенат не представлява определени региони или области, а 81 сенатори, които са в Сената, всъщност не представляват определените региони, а те се занимават с политика, която е надхвърля рамките на областите и на териториалните единици. Аз съм в Комисията за териториално сближаване, за териториално развитие и администрация. Ние обсъждаме различни въпроси, свързани с затрудненията по освояването на средствата, по получаването на средствата от структурните фондове. И е, обсъждаме възможностите за е, законодателна дейност в сферата на кохезионната политика. Изготвяме и становища във връзка с някои законодателни инициативи на правителството в тази област. Е, едно от последните становища беше свързано с Зелената книга за териториално сближаване. Принципът на солидарност е един от основните принципи и основният стълб, на който се опира Европейския съюз, така че това е принцип, който трябва на всяка цена да бъде запазен, да бъде спазван. времено ни би трябвало във всичко, което вършим, да мислим за новите предизвикателства, свързани с застаряването на населението, с климатичните промени, и така нататък. Всичко това се отразява по различен начин на отделните региони, но едва ли има регион, който остава незасегнат в е, всяка държава член. Ще се спра на още един момент, е, който като че ли не винаги се подчертава в достатъчна степен, а именно всичко това, което е свързано с е, стабилността е в тясна връзка и с Европейския съюз като паричен, като валутен съюз и кохезианната политика също е тясно свързана с този елемент. Има и държави, които все още не са членове на и не са в Европейския паричен съюз, но в Европейската зона, но това е въпрос на бъдеще, защото Европейския паричен съюз в крайна сметка оказва едно много стабилизиращо въздействие върху националните бюджети. Кохезионната политика би трябвало да представлява един е, инструмент, е, който да подпомага националния бюджет и националната политика като цяло, особено в моменти на кризи. Така че много важна е ролята на е, политиката на сближаване именно в моменти на е, криза и е, той ще ни помогне да излезем и от кризата. Би трябвало същевременно да разглеждаме всички тези мерки в рамките на политиката на сближаване като е, едно допълнение към лисабонските цели. И така стигам до третото измерение на политиката на сближаване, а именно териториалното сближаване разполагаме вече с зелена книга за териториалното сближаване от есента на миналата година. Тя съдържа и редица дефиниции на основни понятия в рамките на кохесионната политика. Нашият сенат, парламентарната комисия, в която работя, изготви становище именно по зелената книга на комисията. Ние подпомаг... поддържаме идеята за териториално сближаване, така както то е изложено в зелената книга, но същевременно трябва да знаем, че в никакъв случай териториалното сближаване не бива да води до някакви ограничения, такмо обратното то би трябвало да помага на регионите, на областите да се интегрират по-добре, да се развиват по-добре. Не би трябвало да разделяме териториалното сближаване от социокултурните аспекти на нашата кохезионна политика като цяло. И с тези думи ще е, благодаря на всички за вниманието. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Вейбъл Корняс, която е член на парламентарната комисия по промишленост търговия на шведския парламент. Заповядайте. Ара парламентарите, колега. я вил така för inbjudan och jag ska försöka ен билд благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, много ви благодаря за поканата. Бих е, искала да изложа е, становището на Швеция относно кохезионната политика след 2013 година. Швеция е на мнение, че кохезионната политика е, трябва да бъде финансирана съгласно разпоредбите на договорите което означава, че а, е, би трябвало да бъдат а, е, подпомагани от тези страни, а, е, при които приходите и а, е, брутния вътрешен продукт са под средното европейско равнище. Тази тенденция трябва да продължи за в бъдеще, което означава, че в центъра на кохезионната политика на Европейския съюз трябва да стоят най-слабо развитите региони. За целта ни е необходима една добра стратегия, за тъй като това ще ни позволи да използваме ефективно ресурсите. Кохезионната политика е призвана да зададе важните въпроси, а именно какъв трябва да бъде обхвата на тази а, политика и какви са резултатите, които трябва да очакваме от кохезионната политика зависи конкурентно способността и в този смисъл кохезионната политика засяга всички региони. Разбира се, че отделните държави също отговарят за кохезионната политика. В Европа има региони, които имат голям потенциал за развитие и това трябва да се използва възможно най-ефективно. Съществува тясна връзка между Лисабонската стратегия и кохезионната политика. А, регионите а, би трябвало да а, са в състояние или да бъдат приведени в такова състояние, че да работят за изпълнение на а, Лисабонската стратегия. Т.е. да разкриват предприятия и пазари и да намаляват данъците. В Швеция мислим най-вече в следните посоки. Инвестиции в научно-изследователска дейност, развитие на средното съсловие, мерки за развитие на енергетиката и за подобряване на климата. За в бъдеще европейските региони а, трябва да се модернизират. Те трябва да станат а, място за непрекъсната иновация относно на фона на предизвикателствата на глобализацията. Регионалната политика а, трябва да направи така, че регионите да се утвърдят в световен мащаб като част от една световна мрежа. Следователно трябва да се занимаем и с въпроса как да се е, справим с големите и малки предизвикателства на глобализация. Трябва да се инвестира в изграждане на нови компетенции, в доброто сътрудничество между страните членки и така нататък. Ако страните членки не, не могат да си сътрудничат на двустранно равнище. Това трябва да се случи на европейско ниво. Следователно, Европейския съюз трябва да финансира проекти за изпълнение на тази цел. И е, когато се отпускат е, европейски средства би трябвало да се е, основна роля да играе и добавената стойност за Европейския е, съюз. Е, инвестициите от европейските структурни фондове трябва да се правят в областта на подобряване на климата, на конкурентоспособността и така нататък. Определени предизвикателства обаче а, а, означават и ограничения за економическото а, развитие. А, тук става дума за създаване на повече работни места, за економически растеж. За справяне с тези предизвикателства ни е необходим добър анализ, необходима ни е политическа е, позиция, адаптирана към нуждите на регионите. Швеция е на мнение, че тук регионите трябва да поемат голяма отговор, отговорност и то най-вече по тези въпроси, които не могат да бъдат решени единствено само на национално равнище. За целта ние се нуждаем от приоритети енергия, климат, социално сближаване и трансгранично сътрудничество. Тази форма на сътрудничество задължително трябва да бъде засилена. Всеки регион обаче а, е, а, е, има различни, е, различна изходна позиция. Най- Голямото предизвикателство ни за Европейския се състои в това да играе ролята на допълнителен двигател на макроекономическото развитие на регионите. Също така трябва да сме наясно, че в днешно време не съществуват чисто локални пазари. Всеки пазар е обвързан в по-широка рамка. Да вземем за пример Балтийско море. Това е един регион, в който отлично може да се осъществява сътрудничество с другите страни членки на Балтийско море. Швеция е, работи активно за изпълнение на стратегията за, за Балтийско море, благодарение на която успяхме да а, подобри а, условията за работа там и все пак трябва да имаме предвид, че в този регион живеят 106 милиона души, т.е. един значителен процент от европейското население. Това сътрудничество би могло да ни донесе само ползи за преодоляване на промените в климата, енергийната ефективност, създаването на трансгранична инфраструктура или подобряване на трансграничната инфраструктура и подобряване на трансграничния транспорт. Това е особено важно за нас в региона на Балтийско море. Трябва да имаме предвид, че нито един регион не бива да страда от развитието на някой друг регион. Напротив, всички трябва да печелят от това развитие, защото ние желаем всички да се развиват. Европейското равнище трябва да вземе предвид и желанията и стремежите на гражданите. Сами, Съюзът е, не би могъл да се преструва, че регионите не съществуват. Благодаря. Сега откривам дебата. Много ви моля да се ограничавате във времето, не повече от 3 минути. Първо, господин Клаусек от Бундесрата в Германия. Заповядайте. Yes. Dank für die... Благодаря за възможността да говоря пред вас. А, да, виждаме го говорещия. Много ви моля да давате знак, когато говорите, за да ви виждаме. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Говоря като представител на Федералния съвет на Бундесрата, който представлява федералните области на Германия. Работя в е, една от е, федералните провинции, които се намират на територията на бившето ГДР. Е, интересно е, естествено, да се видят проблемите там и по отношение на политиката на заетост, и по отношение на проблемите във връзка с дълготрайната безработица и шансовете, възможностите на жените на пазара на труда. Интересни са и проблемите, свързани с промишлените зони, с развитието на промишлеността като цяло. Ние в Германия поставяме сега стрелките е, на пътя на линията, която ще ни заведе към бъдеще. Поставяме е, всъщност основите така, че да можем да се преборим с е, трудностите в бъдеще. Много ми хареса това, което вие, господин е, генерален директор, казахте, а именно, че е, в някои случаи е много по-добре да ангажираме работната ръка в е, други е, сфери, а не е, непременно в е, определени отрасли или определени сектори, които смятаме за момента за решаващи и концентрираме там целият е, потенциал. Много е важна политиката на сближаване за развитието на целия европейски район, защото тя помага на изоставащите региони. Тя помага и на добре развиващите се региони, но особено важно е да помага регионите, в които политиката на заетост все още не е достатъчно ефективна. По отношение на финансирането в никакъв случай не бива да допускаме рязко намаляване на финансите или спиране на ресурсите, на финансовите средства. Има редица региони в е, държавите членки, особено в ново е, присъединилите се, в които регионите изпитват огромни трудности точно поради е, внезапно прекратяване на дадено финансиране. Ние смятаме, че на европейско равнище равнопоставеността е един много важен момент и трябва да бъде гарантирана при всички положения европейската политика на сближаване, европейската политика на интегриране е много важна, особено сега в моменти на криза, в условията на тежката економическа и финансова криза. Виждаме колко е важно взаимното подпомагане на европейско равнище – Естествено, не мога да не подчертая значението на политиката на сближаване по отношение и на огромните предизвикателства, свързани с климатичните промени. Кохезионната политика обаче не бива да се стреми да обхване абсолютно всички цели и не бива да я претоварваме, те да се каже, с прекалено много задачи и цели. БВП е, на глава от населението. Това е в крайна сметка същественият и единствено валидният индикатор, когато измерваме развитието не само на регионите, но и на националните държави като цяло и на Европейския съюз. Държавите членки би трябвало да дадат възможност на техните е, области, на техните общини да се развиват в много сектори децентрализирано. Давам думата сега на а, представителя на италианския парламент, който е а, депутат от Комисията за бюджет. Благодаря. Обсъждането на кохезионната политика е наистина най-важното изпитание, доказващо необходимостта от кохезионната политика. Чрез тази политика оформяме самата идея, самата представа за Европа. Това е ключова дума. Солидарността между държавите членки е задължително условие за балансирано развитие на Европа. Европа няма да може да стане конкурентна сила в света, ако позволи да се изплъзне от погледа и значението на кохизионната политика. В условията на економическа и финансова криза, кохизионната политика е необходим задължителен инструмент, защото тя има мултиплициращ ефект за регионите, които са в най-нестабилна ситуация. съставането на нови работни места, спирането на загуба на работни места са изключително важни за отделни региони. Затова кохезионната политика е решаващ инструмент, който изигра важна роля при интегрирането на нови държави членки в Европейския съюз. Важно е да се осигури продължаването на тази политика и след 2013 година. Не можем да допуснем ренационализация на кохезионната политика. Регионите в старите държави членки също така не би трябвало да бъдат изключени от критериите за сближаване. Така че не искаме никакво връщане назад Италия и много други стари държави членки поради принципа за солидарност се съгласиха да съкратят значително средства да предназначени за техните региони поради разширяването на Европейския съюз и присъединяването на нови държави членки. Следващия програмен период следва да бъде основан върху нови принципи с оглед на високото ниво на економически растеж в много региони. Разбира се, някои принципи трябва да останат непокътнати. Преди всичко това е регионалната политика. И регионите трябва да бъдат ключови, защото иначе цялата политика ще се промени противен случай. Лисабонския договор изрично посочва, че териториалното измерение на кохезионната политика е една от целите на общоевропейската политика. Освен това, трябва да запазим идеята за подкрепене на изоставащите, недостатъчно развитите региони. не трябва да се изкривява политиката и трябва да бъдат намерени подходящи финансови средства, инструменти, за да продължи тази политика. Освен това, регионите трябва да получават финансиране на същото ниво, най-малкото, което е предвидено от сегашната финансова рамка. Освен това, регионите трябва да получават подпомагане въз основа на вече обсъдения метод. И накрая, трябва да бъдат насочени целево ресурсите за малък брой цели. Сектори с, с а, значителни потенциални резултати, там където можем да постигнем наистина големи подобрения. И накрая, както каза и господин Анер, трябва да бъдат опростени процедурите, програмирането и управлението трябва да бъдат улеснени, като същевременно трябва да гарантираме надлежното разходване на средства и надлежния контрол за това. Благодаря. Сега господин Берент, член на Европейския парламент, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги. Радвам се, че всички сме на едно мнение по отношение на целта, а именно една постоянна, динамична политика на регионално равнище. На регионална политика трябва да продължи да се развива и след 2020 година. И в този период на планиране се изместиха и позициите в бюджета на Европейския съюз. 24,2% всъщност беше отделен за селското стопанство в продължение на миналите години и това беше всъщност най-голямото перо в бюджета, докато сега вече кохезионната политика излезе на преден план и така би трябвало да продължи и през следващият легислатурен период. В четвъртия кохесионен доклад нещо, което сме отбелязвали и в нашата комисия, в този доклад се посочва специално, че много повече, в много по-голяма степен, отколкото в САЩ и в Япония, се проявяват тук на европейско равнище именно неравенства в регионално отношение, в териториално отношение различията са прекалено големи, така че тези именно териториални и регионални различия на всяка цена трябва да бъдат преодолявани с последователни усилия. Трябва да се стремим към едно приравняване на качеството на живота. Много повече през е, следващите месеци и години трябва да отделяме внимание на периода след 2013 година и тук в Европейския парламент и същевременно би трябвало да обърнем голямо внимание и на социокултурната е, интеграция в градовете, и на транспорта, и на, демократи... на, на миграционните процеси, и на демографския е, фактор е, а и на по-нататъчната глобализация, както и засилването на търсенето на сълскостопански продукти. Трябва да отделим много по-голямо значение и на защитата на определени области, на определени региони от природни бедствия. И именно в следващия период и най-вече след 2013 година трябва да поставим в центъра на нашето внимание политиката на сближаване това предполага вече много по-активни усилия, много по-конкретни мерки. Ние трябва да разширим и сътрудничеството си в областта на политиката на сближаване. И не да се концентрираме единствено, когато поставяме определени изисквания към новите държави членки, а и към старите, така да се каже, държави членки, 15-те държави членки. Всичко това е записано в крайна сметка и в Лисабонския договор, който надяваме се скоро ще влезе в действие. В бъдеще ние трябва да отделяме внимание на абсолютно всички региони. Не да насочваме вниманието си и средствата и помощта си само към отделни региони, а да забравяме другите. Това трябва да не забравяме и да го вършим на практика. Благодаря ви. Благодаря. Може би забелязвате, че европейския дебат постоянно посочва, че има нови държави членки. Не знам кой е нов и кой е стар. Например, до кога Полша ще смята за нова държава членка? Добре, ще видим. И сега давам думата на госпожа Даната Язовецка, член на парламента на една от новите държави членки. Заповядайте. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dotychczas podejmowaliście темати takie... Благодаря ви, дами и господа. До този момент говорихме по общи теми, а аз искам да насоча вниманието ви към една по-специфична област, а именно развитието на човешкия капитал в посткомунистическите държави, които които а, а, разбират колко е трудно да се реформира обществото и съзнанието. В моята държава ние реформираме образованието, тъй като бих, бихме желали да повишим мобилността и конкурентоспособността на, а, на нашите граждани не само в а, а, Европа, но и в рамките на нашата собствена държава. И ето защо аз смятам, че трябва да развиваме и регионалната инициатива. За целта ни е необходима както, социал... както техническа, така и социална инфраструктура. Изграждането на социална инфраструктура е точно толкова скъпо, колкото строителството на автобани. Европа има нужда от такава социална инфраструктура, защото смятам, че Европа за бъдеще ще трябва да се е, концентрира върху развитието на човешкия капитал. Американците получиха тази година година Нобеловата награда за а, а, медицина. Това е много показателно. А, човешкият капитал е важен ние видяхме също така, че финансовите експерти ни тласнаха към една световна финансова криза. Може би първо трябва да развием обществото и хората. Благодаря, госпожо председател. Ще Евгенио Насар от Испания. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Първо а, бих искала да поздравя Европейския парламент за инициативата да започне тази дискусия, защото а, тя е много важна и освен това се провежда в подходящия момент. В Испанския парламент съществува известна загриженост за бъдещето на европейската кохезионна политика и то най-вече поради кризата и последствията на тази криза, през която преминаваме в момента. Съществуват обезпокоителни първи признаци за протекционистични мерки в областта на економиката, ко- които ще се отразят отрицателно а, на а, кохерентността на кохезионната политика. Протекционизма и кохезионната политика са в принцип на противоречие. И бих искал да обърна внимание на това, че голямото мнозинство от испанските депутати са на мнение, че социалният фактор а, е много важен елемент от Европейската конституция. Второ, кризата показва, че бъдещето на кохезионната политика, новата стратегия, която трябва да бъде разработена, трябва да бъдат все по-ориентирани към структурната политика. Ние в Европейския съюз имаме нужда от структурна политика. Мисля, че би трябвало да работим в духа на Лисабонския договор. Този дух съществува. Нуждаем се от голямо, динамично, економически процъфтяващо а, пространство. А, а за да постигнем тази цел, би трябвало да а, подобрим кохезионната си политика. Трето. В тези три фактора, които бяха споменати за, е, в сред всички фактори, които бяха споменати за политиката след 2013 година, е, бих искал да изтикна три, които трябва да бъдат разглеждани с приоритет. Първо, демографското развитие защото съществува демографски дисбаланс в Европа, което е резултат от неуправляваната миграционна политика. Втория фактор е безработицата и заетостта, които също водят до социален дисбаланс на пазара на труда и рамката, която искаме да създадем за него. И третия много важен момент е мобилността в Европа. чрез подобрение на комуникационната политика и транспорта. Това беше третия важен фактор за кохезионната политика в Европа. И в заключение бих искал да кажа, че успеха на новата стратегия за социалното сближаване, защото за социалното сближаване се е, работи и онези, които отговарят за това, трябва да вземат пред всичко оказано тук, но успеха зависи от добрата координация между националните мерки и европейските мерки. Мисля, че това е все още нерешен проблем. Съществуват много ам, разлики. Европейския социален фонд а, е, е, не може да бъде а, чекмедже, от което просто да се вадят а, пари за различни цели. Трябват ни приоритети. Сега бих искал да дам думата на представител на Европейския парламент, на господин Гелек от Франция. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че този дебат се провежда в много точен момент и е напълно актуален. Политиката на сближаване е много важна за Европа. Ще подчертая най-вече важността на кохезионната политика в условията на криза, която в момента преживяваме. Така че една голяма част от е, въпросите, свързани с финансирането, с економическото развитие, с социалното развитие, може би подлежат на преразглеждане. Ние много скоро ще разберем как точно кризата ще се отрази на регионите. И може би ще се наложи да преразгледаме отново нашата регионална и политика и политика на сближаване. Така че бих искал да кажа на колегата от Швеция, че може би нещата ще бъдат малко по-различни от това, което той очертя. Свърз... на тази хубава картина с намаляване на данъците, отваряне на пазарите и така нататък. Не съм абсолютно сигурен, че толкова скоро ще се реализира. Ще трябва да се адаптираме към условията и в моменти на криза. Конвергентността е нещо много важно и винаги е водела до добри резултати в Европейския съюз. От една страна между нови държави, е, и стари държави членки, но и между регионалното, е, подрегионалното, местното равнище. Особено важно е да имаме истинска политика на сближаване тук в Европейския съюз, не на национализацията. В момента се разработват различни национални планове за излизане от кризата, за възстановяване на економиките. Но и е, на европейско равнище е особено важно да има една обща програма. Генералният директор подчерта нещо, което в бъдеще ще бъде основна тема, именно Лисабонския договор, Лисабонските цели. Този Лисабонски договор, когато, който очакваме с толкова голямо нетърпение, той не бива в никакъв случай да се бърка с Лисабонската стратегия. Става дума за това да се опитаме опитваме да свързваме нашата политика на сближаване с Лисабонския договор, е, с целите на Лисабонската стратегия, естествено. Но когато говорим за договора, нещата изглеждат все още доста сложни. Е, да, все още не сме приближили толкова дълго, е, толкова много гражданите до всичко това, което ние разбираме под Европейски съюз и може би това ще стане едва, когато Лисабонския договор наистина влезе в сила. В този смисъл е, политиката на сближаване е неизменно необходима и тя е залегнала в основата на Лисабонския договор. Той е, ще ни помогне да се справим с огромните предизвикателства и според мен няма друг път, освен приемането и влизането в действие на договора от Лисабон в момента, в който това стане, вече ще, е, и след като вече разполагаме и с зелената книга, ще ни бъде необходима и една бяла книга и комисията вече се подготвя. Трябва да сме подготвени за началото на периода след 2013 е, година. Чисто технически вече сме започнали с тази подготовка и в заключение Европейския съюз показа, че може да бъде лидер, че може да бъде водещ е, в една толкова важна сфера, като опазването на климата. И същевременно ние трябва е, на всяка цена да не изпускаме от очи целта да постигнем баланс, да постигнем равновесие и да постигнем е, еднакво равнище на развитие на регионите в рамките на Европейския съюз и същевременно да търсим едно сближаване и с останалите държави извън границите на Европейския съюз, от други континенти и така нататък. Този чисто европейски егоизъм никога не е носил е, добри резултати, не е давал добри резултати, няма да ги даде и в бъдеще и затова би трябвало да го наделеем, ако изобщо съществува. Благодаря. Представител на Сеймаса на Литва, господин Курпавесас. Извинете, ако неправилно произнесох името. Ви заповядайте. Ačiū labai gerbimas pirmininkė, gerbimi kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti už iniciatyvą surengti šį posėdį ir atvirą. Благодаря първо за а, е, това, че а, е, свикахте това заседание. А, е, европейската кохезионна политика е особено важна политика а, и затова тук трябва да говорим за бъдещето й. Тази политика, т.е. националните политики и европейската кохазионна политика би трябвало да са адаптирани една към друга. Литва е част от е, един от европейските региони, където средствата се използват за преодоляване на економическите и социалните а, разлики. за да може успешно да бъде осъществена европейската кохезионна политика за периода 2007-2013 година, ние подбираме проектите по строго определени критерии на конкурсни начала. През 2013 година най-вероятно ще трябва да променим нашата регионална политика вследствие на административната реформа. Целта на кохезионната политика е преодоляването на различията и ние смятаме, че най-слабо развитите региони трябва да стоят в центъра на кохезионната политика, а тези региони трябва да бъдат определени възоснова на техния брутен вътрешен продукт. Европейската кохезионна политика е важна, важен инструмент за засилване на сътрудничество между държавите от Европейския съюз. Настоящите три цели – конкурентно способност, заетост, териториално сътрудничество би трябвало да се запазят и за в бъдеще. Съществуват и нови предизвикателства, демографски промени, модерни глобализация, промени в климата, повишаващи се цени на енергоносителите. Тези предизвикателства би трябвало да бъдат дискутирани в европейския мащаб и тези нови предизвикателства не би трябвало да засенчват европейската кохезионна политика. Е, Литва а, е, а, е, подкрепя а, връзката между Лизабонската стратегия и кохезионната политика. Също така обаче трябва да се има предвид, че изходните условия в различните услов... държави са различни. За изпълнение на Литабонс, Лисабонската стратегия Литва е предвидил да използва повече от половината средства от европейските фондове, като акцента ще бъде върху здравеопазването, образованието, социалната инфраструктура. Това са областите, които не се финансират от средствата, предназначени за изпълнение на Исабонската е, е, стратегия. Е, ние сме убедени, че процедурите за а, е, освояване на европейските фондове би трябвало да бъдат опростени, за да станат тези средства по-достъпни. Повече внимание заслужават също така, също така и оценката на последствията. Европейските структурни фондове и тяхното използване трябва да бъдат ориентирани към резултатите. И ние в момента обмисляме а, сферите, в които бихме искали да употребим европейските средства за този а, а, период. Кохезионната политика трябва да продължи да бъде една от основните европейски политики. Благодаря. Yes, uh, thank you. And now I think it's, uh... Благодаря. Госпожа Мента от Португалия, заповядайте. Obrigado, Sr. Presidente. É de facto um prazer estar convosco. Е, Благодаря. Много се радвам да съм тук. Бих искала да кажа, че в Португалия сме убедени, че кохизионната политика е нещо, което е в основата на целият интеграционен процес. Затова ролята на тази политика е толкова важно за изравняването на различията между регионите. И трябва да се продължи тази политика и след 2013 година. Смятаме, че има много сериозна връзка между евроскептицизма и различията между европейските региони. Затова никога не трябва да се отказваме от кохизионната политика, защото ако го направим, ще подкопаем самата легитимност на Европейския съюз предизвикателството пред нас е да продължим да насърчаваме и укрепваме сближаването между регионите, да се стремим да елиминираме различията между регионите. И много често вече виждаме, че има региони, които са в кризисна ситуация. Виждаме, че брутния вътрешен продукт и развитието започват да буксуват. Регионите в тази ситуация наистина са изправени пред огромни предизвикателства. И отговорът е да се посветят повече финансови средства на едни региони, а не на други, обаче това е далеч на единствения начин. Имаме идеята за економика, основана на знанията, затова трябва да инвестираме в образованието обучението, трябва да изпълняваме Лисабонската стратегия, но всичко това трябва да се прави въз основа на една цялостна устойчивост. Трябва да имаме економика, основана върху опазване на околната среда. Ние знаем за тези предизвикателства и смятаме, че ще ги преодолеем, ако обвържем кохезионната политика на европейско ниво с политиките на национално ниво. Както каза господин Ахнер, бихме могли да използваме идеите и средствата, да използваме рисков капитал, капитал други източници, за да постигнем един хармоничен растеж и развитие. Господин Ахнер също така говореше за пакета за преструктуриране – който ще доведе до намаляване на бюрокрацията. Има някои части, някои компоненти от дейността на Европейския съюз, които се възприемат като прекомерно бюрократични. И ние имаме нужда от бързи отговори. Затова е говорим за упростяване на правилата за изпълнение в рамките на кохезионната политика. Това не може да бъде постигнато, ако същевременно не се съсредоточим върху възможността за проверка на тези политики, възможността те да бъдат лесно разбирани. Те трябва да могат да бъдат анализирани, те трябва да бъдат изпълнявани правилно. За целта трябва да бъдат разбирани правилно. Трябва да гарантираме прозрачността. Тя е от решаващо значение. За това трябва да имаме повече прозрачност и по-малко бюрокрация, колкото да е сложно да постигнем това. Ако нямаме една ефективна кохизионна политика,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 Чудесно е, че отделяме време да а, говорим по тази тема, тъй като нещата не са окончателно решени. Мисля, че трябва да се направим равносметка. Ние работихме активно в Европейския парламент и в националните парламенти. Спомням се дискусията относно финансовата рамка, където водихме дискусия за евроцентове, стотинки и така нататък и много малко по същество Знаем, че е, съществува финансово планиране за един период от 7 години и ще бъде, ще бъде добре да помислим за това какви ще бъдат предизвикателствата на бъдещето. Аз съм на мнение, че нашата политика трябва да се модернизира. Смятам, че е, това, което каза председателя, беше е, много хубаво. Аз не мисля, че автоматично трябва да изхождаме от е, това, че целите ще бъдат постигнати през 2012 година. Или с други думи, е, в е, Европа Европа не можем да разчитаме на, примерно, отвояване на сумите за изследователска дейност, да продължаваме да работим с тези а, големи а, фондове. Те трябва да бъдат, фондовете по-скоро трябва да бъдат обвързани с а, регионите и да изходят от традицията на кохезионната политика, кое, една традиция, която се засили през последните години. Тоест, трябва да се прави разлика между проектите, които се финансират от Брюксел. А, няма да имаме 45 милиарда, а 100 милиарда. Това е, това е добре и така трябва да бъде, но тези проекти трябва да бъдат разпределени в регионите, което е записано в Зелената книга за социалната политика, където се казва да на концентрацията. Това със сигурност е единия, единия начин. Как могат да се обменят знания, как може да се направи така, че да продължи обмена между регионите в Европа и то в нашите модерни времена. В момента имаме економическа криза, ще дадат и други кризи. Представителите на Швеция с право казаха, че трябва да дадем нови отговори на тези въпроси. И затова намирам, че е чудесно, че в момента се провежда този а, а, дебат между Европейския парламент и националните парламенти. Не бива да чакаме да излезе петия кохезионен доклад, когато би трябвало да се проведе финалния а, дебат е, и преди преди това да сме се разбрали за нашата съвместна визия, това не бива да става. Благодаря още веднъж, че дискусията се провежда сега. Групи, е Ik ben lid van de EVP. Е, още няколко думи от моя страна. Аз съм част от политическата група на НП. През е, миналата година ние наистина мислихме върху приоритетите и акценти. Така, например, ние казахме, че се нуждаем от единна европейска кохезионна политика. А, да продължим работата по конвергенцията. А, трябва, имаме нужда и от новото предизвикателство. Цел 2. А, трябва да, а, да ще разработим за тази цел нещо ново и заедно с националните парламенти да доведем до някакви промени и заедно с национални и трябва цел 3 да а, бъде поставена в е, центъра и на фокус. Ние се нуждаем от териториално сътрудничество по външните граници, но също така и между европейските региони. Това е необходимо, защото националните държави е, станаха твърде малки единици е, по отношение на екологичните предизвикателства, прямо нека да вземем за пример Дунавския регион или също така други големи региони. Трябва да преодолеем границата, да започнем да работим над регионално. И в тази книжка всичко това се описва много добре. Мога само да ви я препоръчам на четири езика разполагаме с този материал. Yes, thank you very much. Now I'd like to give the to me. Благодаря. Сега господин колегата Ласинос от парламента на Гърция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да подчертая колко важно е днешното ни съвместно съвещание по темата политика на сближаване. Това е много важна тема за Европейския съюз, която вълнува всички нас на национално, на регионално, на местно равнище. Политиката на сближаване е изпълнена с много-много съдържание. Тя е самостоятелен стълб в рамките на нашата политика – която на хоризонтално равнище допълва останалите политики. По този начин ние е, се стремим да преодолеем дисбаланса между отделните региони. И само една такава уравновесеност в регионално отношение ще ни помогне да излезем от настоящата криза. Мисля, господин председател, уважаеми колеги, че между планинските райони, да кажем в Европа, планинските региони и равнинните региони съществуват все още огромни различия в Европейския съюз. Ние полагаме усилия, да, е, да преодолеем тези различия, но все пак все още не сме успяли. Аз съм от един остров в е, на Гърция. Това е отдалечен регион, отдалечен от центъра, от столицата, от е, големите градски общини. И много добре познавам трудностите на един такъв регион. Би трябвало да разработим една единна политика за развитието на островите, на островните региони в Европейския съюз. Трябва да намерим пътища, средства, за да се преодолее социалното неравновесие, економическото неравновесие между регионите. Би трябвало да се концентрираме върху секторалната политика, иновации, технологии и така нататък. И да засилим териториалното измерение като при всички положения трябва е, да обърнем внимание на периферните е, региони, на най-отдалечените региони, на планинските, на островните региони, защото те се нуждаят от повече подпомагане и насърчаване. Би трябвало при всички положения да измерим първо, да установим различията и след това да започнем да ги преодоляваме. Това са въпроси, които засягат ежедневието на гражданите и на всяка цена се нуждаем от конкретни политически мерки и действия в това отношение. Благодаря ви. Представител на Полския сенат, господин Поктел, заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Бих искал сърдечно да ви благодаря за възможността да участвам в този много интересен дебат. Ролята на вашата комисия в Европейския парламент е изключително важна. В дебата за бъдещето на кохезионната политика е добре да помним за сегашната економическа ситуация. Не трябва също така да забравяме за това какво може да се случи в бъдеще. Мисля, че можем да направим някои предположения за периода след 2013. Например, мисля, че може да имаме затруднения с енергийните доставки. След економическата криза може да се окаже, че имаме още по-големи различия между отделните страни и региони. Ние трябва да отчитаме това, когато мислим за бъдещето. Економическата криза е проблем, но в светлината на кохизионния фонд и кохизионната политика това е за нас може да бъде благоприятна възможност, а именно възможност да променим насоката на тази политика. Дебатът в националните парламенти и в други органи и институции показва, че наистина трябва да продължим с кохизионната политика. Това е резултатът и от консултационния процес на Европейската комисия. Обаче целите и принципите изискват коригиране. Това въжи и за системата за изпълнение. Политическите цели и приоритети трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че политиката да се съсредоточи върху малък ограничен брой цели приоритети. Кохизионната политика трябва да бъде основна движеща сила на развитието на общността. Тя трябва да отговаря на предизвикателствата на глобализацията и трябва да се насочва към намаляване на различията между по-бедните и по-богатите региони. Тя трябва да бъде движеща сила за осигуряване на солидарност. Трябва също така да продължат специалните оперативни програми за пете най-неблагодетелствени региона в Польша и други подобни програми. Разбира се, кохезионната политика заслужава да бъде разглеждана като една комплексна хоризонтална политика, насочена към осигуряване на развитието. С оглед на това, кохезионната политика трябва да обединява различните насоки а, и сфери в сферата на дейността за развитие. Трябва да отстраним пречките между различните фондове и границите между тях. Трябва да имаме комплексен подход към развитието на градските и селските райони. Мисля си, че ние сме наясно как програмирането се извършва на практика, как се провеждат разграничителните линии, как те се очертават и че не винаги има пълно съответствие между целите и действията. Има много спънки и дори протакане в самия процес на изпълнение и в дейността по контрол. Смятам, че цялостната политика може да бъде насочена по-ефективно Приветствам това, че днес не говорим за суми пари, че не броим пари, предназначени за тази политика. Важно е да говорим за принципите, за насоките. Смятам, че в бъдеще не трябва да допускаме Пуснем намаляване на средствата за кохизионната политика и определено трите измерения, економическото, социалното и териториалното, трябва да бъдат представени, както казаха и всички изказали се преди мен. Трябва ни политика, която да е ефективна – тази политика трябва да гарантира успех. За целта ни трябват надежни показатели за развитието. Не можем да се ограничим само с економическите параметри. Трябва да отчитаме демографските параметри, социалните, екологични параметри. Също така, благодаря ви. Сега давам думата на господин Яновски, депутат Полша. Благодаря, господин председател. Това наистина е една много важна, много интересна дискусия. Понятието криза се е, чува много често в залата, но не бива да изпадаме в паника и в хаос. Трябва да се държим точно като онзи пилот, който е, кацна в реката, нали, приземи, приземи самолета в реката, без да изпада в паника и спаси по този начин живота на пътниците. Ние би трябвало да успокояваме гражданите, да им вдъхваме спокойствие и увереност. Господин Анер, всичко, което казахте, беше много хубаво. Ще добавя само нещо. Още питейната вода, това са неща, които обикновено е, изпускаме е, именно снабдяването с питейна вода. А въпросът е много важен. Когато говорим за бъдещето на кохесионната политика, би трябвало първо да се огледаме и да анализираме съвсем точно резултатите на политиката на сближаване до този момент, за да сме наясно, за да осъществим на практика принципа за прозрачност, да имаме един много ясен документ за това какво сме постигнали с сравнително малко сме постигнали доста, според мен. Погледнете бюджета на Европейския съюз. Само 1% от брутния вътрешен продукт за 100 на 100 евро се пада 1 евро за целите на е, политиката на сближаване, за нашата политика като цяло. Но не бива в никакъв случай да намаляваме тези средства, не бива да допускаме ограничаване на средствата в това перо би трябвало естествено да мислим за иновациите, за екологичните изисквания, за енергийната ефективност. Всичко трябва да бъде заедно и всичко това е свързано с инвестиции, с бюджетни средства. Но политиката на, сближване, на сближаване е особено важна, защото тя осигурява, тя предлага на гражданите на Европейския съюз равни шансове. Е, по отношение на здравеопазването, по отношение на образованието, на обучението, на е, работата. И за това в никакъв случай не можем да се откажем от е, тази политика. Там, където хората се да живеят в най-тежки условия, в най-бедните, най-, -бедните, най ощетените до този момент региони трябва да се инвестира най-много, трябва да насочим най-вече там, защото различията в нивото на регионите е огромно. Сега давам думата на представителя на парламента на Испания, госпожа Мерицел Батет. Заповядайте. Sorry. Благодаря, господин председател. Да, моето име е трудно за произнасяне и в моята собствена държава, така че сте извинен. Бих искала да благодаря на Европейския парламент за инициативата и да призова чешкото председателство да организира семинари по тази тема, а също така и в други теми, свързана с тази. Това частично вече е планирано, за което благодаря. Бих искала да започна с едно изречение на господин Ана, който каза, че всички проблеми, които а, ще, ще се изправят пред нас за в бъдеще, социалната изолация, енергийната политика, миграцията, проблемите с водата, промените в климата и така нататък, всичко това, каза той, ще се отрази по някакъв начин на кохезионната а, политика. Бих искала да добавя, че кохезионната политика от своя страна също трябва да даде отражение върху тези предизвикателства. Тук става дума изобщо за това как ще е, финансираме ни е, общите политики, не само кохезионната политика. Става дума за това как ще ги дефинираме тези политики, кои ще бъдат приоритетите. От това зависи доколко добре ще се справим с предизвикателствата. Това исках да подчертая. Тези големи предизвикателства надхвърлят а, а, границите на отделните държави и това е ясно. Аз мисля, че те излизат дори извън границите на Европа, честно казано, но във всеки случай излизат извън границите на отделните държави. И поради тази причина би било добре а, концепцията на, за кохезионната политика също да излиза извън рамки, рамките на отделните държави и на целия Европейски съюз. А, Необходимо е да се заложи сътрудничество между всички органи на всички равнища общинско, национално, регионално, европейско и да се предвиди и координирането на отделните мерки. Кохезионната, кохезионната политика трябва да се провежда в съзвучие с останалите мерки на национално европейско равнище. Предложенията за ренационализиране, и тук подкрепям нашия колега от Италия, а, когато той се изказа против а, а, ренационализирането, а, да се върнем нап назад към засилване на националното измерение на политиката, няма да ни доведе до успех и няма да доведе и отделните държави до успех. Стремежа за а, а, изолиране в малка хомогенна единица няма да доведе до нищо. А, така няма да може да бъде отговорено на предизвикателствата и то най-вече като имаме предвид настоящата криза. Става дума Става дума също така за нашите ценности и за защитата на нашите ценности в Европейския съюз, е, защото нашата общност е изградена с течение на годините върху общи ценности и общи цели, а и в момента те са в опасност. Според мен Европейския съюз трябва да действа като глобален актьор благодаря. Сега давам думата на представителя на Румънския сенат, господин Филип Петро. Domnule președinte, I am here. Благодаря, господин председател. А, благодаря ви. От моя страна ще приветствам колегите от Комисията за регионално развитие за инициативата. Аз по това време бях член на Комисията за регионално развитие и е, заедно, говорейки за политиката на сближаване, решихме да организираме тази среща. Кохезионната политика е наша цел, но не е само цел. Става дума за принципите на сближаване, за принципа на солидарност. Нашата днешна среща не би трябвало да бъде единствената и последната. Тя трябва да продължи, тя трябва да се повтори с една много по- обхватна програма и може би да бъде малко по-продължителна. Възможно е националните парламенти да поемат е, своя дял от организацията на такава среща. Не, не знае, трябва да помислим. Но при всички положения на националните парламенти трябва да помислят е, за това как могат е, да се приравнят към стандарта на европейско равнище, към стандарта на дискусиите, на дебатите, които се водят в е, парламентарната комисия за регионално развитие на Европейския парламент. Говори се за криза, да, е, на фона на на всичко това, което се случва. В момента, естествено, ние би трябвало, както каза колегата Якубовски, да предприемем някакви съвместни усилия, за да излезем от е, кризата. Хубаво би било да формулираме някои предложения. Аз мога да го направя от името на Румънския сенат. Европейския социален фонд трябва да продължи да служи като ключов инструмент за финансиране на кохезионната политика, за създаване на синергиен ефект, за да засилим комплементарния характер в нашите действия. Социалният фонд не бива да бъде в рамките на структурната политика, така както е в момента, а би трябвало да излезе от нея. Това е, е следващото е, ми предложение, свързано тясно с е, работата на Комисията по регионално развитие. Средствата би трябвало да се концентрират върху няколко малко на брой приоритети. Да кажем, тематична централизация или концентрация по-скоро, извинявайте, концентриране върху теми, концентриране върху е, цели, заетост, е, работни места, запазване, създаване на нови работни места и така нататък. Това са само примери. Проблем за Румения със сигурност ще бъдат е, граничните региони. И граничното или периферното положение на Румъния, която е и на границата, на външната граница на Европейския съюз. Така че е, нашето положение така и така е затруднено поради факта, че ние представляваме част от външната граница и наши непосредствени съседи са други държави, които не членуват в Европейския съюз. Но нека да се спра и на необходимостта от едно по-силно застъпване на принципа на пропорционалност, на съразмерност, на принципа за управление, добро управление, на особено чувствителните сфери, като екология, климатични промени, демографски проблеми и така нататък. Особено по отношение на управлението на финансовите средства от Кохезионния фонд, от Социалния фонд, трябва да бъдем не само много бдителни, трябва да бъдем много взискателни. Знае, че темата е много често обект на дискусиите тук в парламентарната комисия за регионално развитие на Европейския парламент, но предлагам да продължим тази хубава традиция, която сега започва с едни съвместни срещи между парламентарната комисия на европейско равнище и представители на парламентарните комисии на национално равнище. И се надявам, че следващата среща ще бъде достатъчно скоро. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Йозеф Велес от Унгария, от Комисията по европейски въпроси. Заповядайте. Благодаря. Малко съм изненадан дали не продължаваме да живеем така, че все едно нищо не се е случило. Виждаме, че сме в условия на глобална криза. В другите комисии обсъждаме как да използваме всички тези фондове, за да помогнем държавите, националните държави да преживеят тази криза. Сигурни ли сме, че през 2013 година условията ще са същите като днес и както ние ги виждаме от днешна дата? Не съм убеден. Мисля, че трябва да помислим още. Трябва да разберем, че дългоочакваният Лисабонски договор може да остарял докато влезе в сила – може би ни трябва друг вид европейско сътрудничество, за да можем да излезем от кризата. Трябва ни по-ефективна политика за изграждане на капацитет в регионите и ние наистина се съсредоточаваме върху това като основен проблем. Трябва да придаде максимални права, правомощи и възможности на региони, така че те да могат да оцелеят по време на кризата и след това да се развиват. Имам сериозни съмнения дали кохизионната политика може да отговори на всички тези въпроси и проблеми. Основният проблем е дали наистина смятаме, че растежът и създаването на работни места, което е основна цел за нас в европейското сътрудничество, е жизнеспособно. Поне от 1995-та година сам, както вие знаете, се предвижда, че в скоро време 20% от цялото трудоспособно население на света ще може да а, изпълнява всички задачи, свързани с трудовата дейност. изобщо говорим за съвсем различни неща. В момента тази криза може да прекрати 300-те години на промишленото развитие, на промишленото общество. А все още не сме намерили отговор на въпроса какво е това общество основано на знанията, което е наша цел и какво е съдържанието на прехода. Тъй като не знаем отговора на тези въпроси, много е трудно да осигурим съчетаването между работната сила и женеспособните възможности за работа. Говорим за солидарност, за динамизация. Според мен основният проблем е дали кохезионния фонд е достатъчно динамичен за получателите. Дали тази динамика е достатъчна за страните. Аз мисля си, че това трябва да бъде цел и това трябва да отчитаме, когато, както обикновено обсъждаме, кой ще плати повече и кой ще плати по-малко. Може би не е много учтиво да поставя следващия проблем, но аз мисля си, че това е реален политически проблем. Дали наистина смятаме, че Европейският съюз ще оцелее с е, бюджет, който е приблизително 1% от БВП на националните държави, докато нашите конкуренти имат 3-4 пъти по голям бюджетен дял. Лично аз съм много скептичен. Ай, аз наистина се възхитих на това, което каза генералният директор. Но има две неща, с които категорично не съм съгласен. Не мисля, че националните държави трябва да взимат заеми за да финансират регионалните си политики. Ако някой трябва да взима заеми, това е Европейския съюз. Той има достатъчно доверие и трябва да има система от безвъзмезно финансово подпомагане. Ако искате да поставите този въпрос пред държавите членки, то разбира се, държавите членки могат да отпускат кредити. Те го правят и сега. Но това е свързано и с проблема за ренационализацията – Реалният проблем тук обаче е, че тази кохизионна политика би трябвало да се провежда на европейско ниво. Изпълнението трябва да бъде много по-гъвкаво, но и по-концентрирано, по-съсредоточено. Обаче имам сериозни съмнения дали ще има някакви предимства от ренационализацията на тази политика. Споменахте малките и средни предприятия. Да, мисля си, че това ще е сериозен въпрос през следващите няколко години. Сериозен въпрос е колко тях изобщо ще оцелеят по време на кризата. И вече сме длъжни да преразпределим средствата насочени пряко и непряко за оцеляване на тези предприятия. Що се отнася до банковата система и глобалните фирми, то все още не сме стигнали до ситуацията, в която те работят ефективно. Малките и средни предприятия дори още не осъзнават, че те имат нужда не само за своето оцеляване, но и за своята конкурентоспособност. Процветяването на Европа зависи много, както и нейната конкурентоспособност, зависи от малките и средни предприятия и финансовото инженерство. За това трябва да им подкрепа за предприемачеството. Това е отрешаващо значение. За това ще поставя въпроса за трансфер на знания, особено що се отнася до финансирането. Да, тук беше спомената и жълтия картон, който може да бъде показван от националните парламенти. Ако продължим да си разменяме учтиви, нищо не значащи фрази, това няма да помогне. И извинете, че съм малко категоричен, но мисля си, че ако не разчупим старите рамки, няма да имаме никаква възможност дори след 2013 година. Мисля, че по-скоро дори трябва да мислим по какъв начин трябва да стигнем до 2013. По-късно ще помоля господин Ахнер да отговори по въпроса за кредитите. Сега господин Власък, депутат от Европейския парламент от Чехия. Панове, е, як се... Дами и господа, уважаеми господин председател, с внимание изслушах дебата, както и предходни дебати. Наясно съм, че всеки регион има своите проблеми. Съгласен съм, че сега трябва да извършим проверка преглед, анализ на кохезионната политика. Трябва да видим къде тя работи. Трябва да направим всичко възможно това, че кохезионната политика запазва своето място в европейския бюджет. Една трета от европейския бюджет е насочена за целите на тази политика този дебат наистина трябва да обменим мисли с националните парламенти, но също трябва да обменим мисли с регионалните парламенти с органите на местно самоуправление. Затова много се зарадвах да чуя от господин Ахнер и други оратори, също така в петък от комисаря в Прага, че е необходимо сътрудничество и партньорство. Също така много се радвам, че по време на чешкото председателство бяха проведени редица изяви, които бяха посветени конкретно на градските райони. Бяха проведени европейски дни на градовете. Тази сутрин първата конференция за регионите беше проведена Името беше Регионален ден. И за първ път регионите успяха да се берат заедно и под егидата на Южна Бохемия те обсъждаха въпросите на регионалната политика. Основните послания от всички тези обсъждания включват консенсус за необходимостта да има взаимно разбирателство да се говори на един език. Ние трябва да сме съгласни какво разбираме, когато казваме регионална политика, териториална политика, градско измерение. Всичко това са неща, които трябва да изясним, за да се разбираме по-добре. Още един друг въпрос е свързан с това, че ние в момента залагаме критерии за използване на структурните фондове на различни нива, но Знаем от опит, че когато Европейската комисия формулира редица условия, това се мултиплицира и се превършва в още много други национални критерии условия и те продължават да се разрастват на местно ниво. Мисля, че субсидиарността трябва да преобладава. Смятам, че регионите трябва да диктуват условията и може би наред с тях големите градски райони, които отговарят за териториалното устройство и развитие. Те са най-добрите, които най-добрите при определенето на това, кои проекти ще бъдат полезни. Още един проблем, който изниква в условията на сегашната финансова криза – това е въпросът за политиката в сферата на субсидиите, безвъзмезните помощи. Знаем, че кохезионната политика е политика, която се финансира от субсидии. Но според мен и според нашата комисия ние искаме да модернизираме кохезионната политика и искаме тя да стане един по-рационално работещ финансов механизъм, възобновяващ се финансов механизъм или фонд като Джереми и Джесика. Парите получени от бенефициента трябва да бъдат върнати, а след това изразходвани отново за нови проекти. Т.е. ще има много по-комплексно планиране и действията ще се основават върху такова планиране. Още нещо, което ми направи впечатление на всички тези различни семинари, е начинът по който казваме нещата. Понякога казваме нещата по неразбираем език понякога в Брюксел и столиците казват нещо, в регионите казват нещо съвсем различно и нещо трето различно се казва в общините. Когато казваме нещо в Брюксел, трябва да обясним какво казваме и тогава хората ще подкрепят нашите усилия. Така че това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Искам да ви информирам, че има пет желащи да се изкажат списъка. Ще дам думата на трима представители на националните парламенти, два на депутатите от Европейския парламент и след това ще има заключителни бележки. И така. Представител на камерата на лордовете на Обединеното кралство, заповядайте. Благодаря ви бих искал да кажа следното. Първо трябва да сме реалисти, когато става дума за наличните средства. Говорим за бюджет, който е 1% от европейския БВП. Разбира се, искаме парите са повече, но не вероятно. този процент ще си остане 1%. Нека да сме реалисти. Второ, насочването на средствата към поведните страни от страна на Европейския съюз до сега беше най-успешният аспект на дейността му през последните години и най-успешния аспект на целия европейски проект. Трето, Европейският съюз трябва да се средоточи върху проблеми, в които неговата роля е безспорна, в които никой не може да успорва тази роля. Освен това е много по-важно да се привлекат европейските граждани, европейската общественост към тези проекти, така че те да се чувстват приобщени. Разбира се, един по-интегриран подход към енергетиката е приоритет. Мисля си, че всички в Европейския съюз разбират това. Разбира се, въпросът на промяната в климата в момента тревожи цялата общественост в Европа и Европейския съюз също трябва да се земства. И има още нещо, което много ме безпокои. Това е образованието. Европейският съюз изостава от гледна точка на висшето образование и изостава не само от САЩ, но дори и все повече и от Азия. Трябва да обърнем много повече внимание на качеството на висшето образование в Европейския съюз. И последно, което искам да кажа, тук ще бъда най-критичен. Живеем в един свят, в, в който е Европейския съюз. Говори за либерализация на търговията, за премахване на бариерите и това през последните 20 години това е било глобална тенденция. Обаче през последните месеци виждаме, че тази тенденция се пречува и отива в катастрофална посока. Ако не спрем протекционизма, защото дори моята държава започва да въвежда протекционистични мерки, няма да можем да постигнем кохезията, но дори самия европейски проект, самия Европейски съюз ще се окаже под сериозна заплаха. Благодаря ви. Благодаря ви. Татлер от Австрия. Е, президент. Е. Господин председател, скъпи колеги. Съгласен съм с е, полския колега че ни си струва и не е много разумно да изпадаме в паника в условията на кризата. Но и е, да бъдем прекалено спокойни и само е, да си казваме, абе да сме живи и здрави и това не помага. Е, аз също се тревожа, както и, е, и моя унгарски колеги. Смятам, че и след, след 2013 година ние ще продължим да се занимаваме с кризата. Може би не с самата криза, но с последствията от кризата. Безработицата е огромен проблем пред нас. Измеренията са такива, че нямат нищо общо с нашите очаквания от преди няколко години. Не можехме да си представим докъде ще стигнем с процента безработица. Става дума за едно съвсем ново явление. Невероятна, висока безработица. И то най-вече сред младите хора. Това е много плашещо. През последните седмици това, което се случваше, това, което наблюдавахме, кадрите от Атина, наистина бяха а, плашещи. Защото се стига до а, моменти, в които безработицата води до застрашаване на социалния мир. Да, след това ще имаме социален дъмпик, след това ще имаме е, намаляване на работните заплати, на трудовото възнаграждение. Това е неминуемо следствие от безработицата. Така че е, кризата в никакъв случай няма да ни помогне. Напротив, ще задълбочи тези проблеми. И аз мисля, че борбата с безработицата трябва да бъде основна цел. Целта е пълна заетост. Естествено, цел на е, целия Европейски съюз в рамките на регионалната политика също. Но през е, следващите години и изобщо в бъдеще ние ще трябва наистина да насочим всичките си усилия да осигурим пълна заетост. Ако не успеем, ако е, вкараме хората в някакви други схеми, свързани с борба срещу климатични промени, да кажем, добре, те ще бъдат доволни, но, но това няма да им даде хляб, това няма да им е, осигури средства за живот. Всеки проект, включително и в сферата на регионалната политика, трябва да бъде оценяван от гледна точка на резултата, на ефекта по отношение на е, преодоляване на безработицата сред младите хора, сред жените и намаляване на безработицата сред хората, които вече са навършили 50 години. Ето това са основните решаващите проблеми пред нас. Ние трябва да се борим с безработицата, трябва да се стремим да осигуряваме пълна заетост. Но аз не съм чак толкова голям наивник и не смятам, че само с, по линията на регионалната политика ще постигнем тази цел. Не. Но в е, държавите членки в рамките на регионалната политика, в рамките на политиката на сближаване, е, ще трябва да е, свържем различните действия, програми и мерки и проекти, така че е, да надхвърлим само рамките на политиката на сближаване. При всички положения гарантирането на работни места, създаването на нови, запазването на стари, намаляването на безработицата е основната ни цел. Всички останали проблеми естествено също са важни, но а, ние трябва първо да осигурим основата за съществуване на хората. Последният а, оратор от Европейския парламент, господин Фернандес. Господин председател, Бог благодаря. Темата, за която говорим днес след обяд, именно кохезионната политика, е тема, която е изключително важна за европейския проект. Кохезията не е нещо, което може да оставим в страни. Мисля, че кохезията е нещо, което трябва да засилим. Засилваме се с течение на времето. Имаме различни доклади за кохезата Анестеро и така нататък. Утре ще гласуваме за добрите регионални практики. И аз мисля, че това е доказателство за факта, че този парламент желая да продължи тази политика. И днешното заседание ще изпрати знак, че националните парламенти и Европейския парламент ще продължат да работят по тази политика. Кохезионната политика не, е, А, и изобщо европейската политика е възможна единствено благодарение на факта, че а, европейските граждани желаят да се присъединят към европейския а, проект е, и за в бъдеще интереса ще се засилва към европейския проект. Е, Проекта за е, кохезия в Европейския съюз е един дългосрочен проект, освен това. Поради тези причини бих искал да направя следния коментар. Днешното заседание беше изключително положително и ще бъде добре, ако страните членки и националните парламенти проведат подобни заседания в своите страни и се срещнат с представители на регионалните парламенти и с общинските съвети. Мисля, че при кохезионната политика не можем да допуснем ренационализиране. Е, кохезионната политика може да бъде успешна единствено, ако европейските инициативи се подкрепят от националните парламенти и е, регионите. Господин Рой каза, че ние имаме нужда от една цялостна визия за Европа и, но също така и за специфичните условия в отделните европейски региони, например крайбрежни региони, е, рядко населени региони. Аз си самия съм от един регион, който изпитва затруднения, но въпреки това ние също даваме своя принос за европейското измерение. И още нещо, засегнато също така от чешкото председателство, имаме нужда от по-добра координация между кохезионната политика, другите политики на общността и смятам, че това е един много важен въпрос. Е, с други думи, кохезионната политика трябва да се засили през 2013 година. Виждам, че ми давате знак. Приключвам, но в заключение искам да кажа, че задължително трябва да кажем, че настоящото заседание ще даде нов тласък на кохезионната политика. Очакваме нов доклад от чешкото председателство за кохезионната политика. Важно е също така сега вие да кажете на чешките граждани и чешките институции, че ще бъде добра за кохезионната политика те да приемат Лисабонския договор. Това е моя апел към чешкото председателство. Последния изказва се от Национален парламент, господин Луич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален директор. Скъпи колеги от националните парламенти от Европейския парламент. Новата политика на сближаване показва, че е, е необходима нова ориентация и тя вече се забелязва по отношение на изследванията, по отношение на иновационното общество, по отношение на възобновяемите енергии. Е, изобщо ние се движим към едно е, по екологосъобразно развитие, към една по-екологична среда. Става дума за ключови концепции, свързани с е, управление, с е, партньорство. И струва ми се, че има един нов цикъл, който искам да подчертая специално. Тъй като става дума за връзка между политиката на сближаване и Лисабонската стратегия. Това естествено са много важни моменти. Политиката на сближаване е, те да се каже, донорът е, за осъществяване на Лисабонската стратегия, защото не бихме могли по друг начин да осъществяваме регионал, е, регионалната ни политика. Можем дори да кажем, че политиката на сближаване е лисабонизирана, но е, основното е, че се поставя акцента върху конкурентоспособността и между другото Лисабонската стратегия бе обновена, тя бе актуализирана, така че рискът да говорим за някакви абстрактни или е, недостатъчни финансови средства не съществува. Напротив, в рамките на политиката на сближаване всичко се координира е, и то най-вече с финансовите средства, свързани с Лисабонската стратегия. Важното е при всички положения да не изпускаме от очи общностните цели и аз мисля, че структурните фондове играят една много, много важна роля в това отношение. Би трябвало да инвестираме в местната економика, в економиката на регионално развитие, всичко, е, на регионално равнище. Всичко това е особено важно, особено предвид е, кризата, защото вие знаете, че след е, е, депресия, е, след рецесия има много-много дълги периоди, в които все още се чувстват последствията. Що се отнася до политиката на сближаване, парламентът е, няма е, думата. Парламента всъщност е, на практика може само да насочва до някъде нещата, макар и опосредствено, за разлика от е, Лисабонската стратегия. Но при всички положения принципа на субсидиарност насочва и усилията, и средствата, и действията към регионалното и местното равнище. Политиката на сближаване по глъща около 35% от финансовите ресурси на Европа. Би трябвало да се опитаме във всеки случай да активизираме нашите усилия след 2013 година, да е, гарантираме и необходимите средства, естествено, но да провеждаме една политика на сближаване и като цяло една регионална политика. Е, която наистина да отделя внимание на регионите и да насърчава тяхното развитие в бъдеще, би трябвало колкото е възможно по-ефективно да действаме и да постигаме по възможност по-големи резултати с помощта естествено на генералната дирекция на комисията, която отговаря за този ресор. И сега, скъпи колеги, е, уважаеми господин председател, ще завърша с едно конкретно предложение. Става дума за това да обсъдим използването и изразходването на средствата от структурните фондове на е, високо равнище на среща на министрите и, а защо не, и помежду си, но среща специално посветена на тази тема. Давам думата на господин Ахнер, за да отговори на последните въпроси и след това ще има заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя своята огромна благодарност за този дебат. Ще напусна тази зала с изключително много идеи и възможности за размисъл. Бих искал да благодаря всички участници за окоръжаването да продължим с развитието на кохезионната политика. Само няколко думи, за да избегна всяко недоразумение. Ще кажа няколко думи за кохезионната политика и сегашната економическа криза. Първо в началото аз казах, че в бъдеще бихме искали в контекста на кохезионната политика искаме да използваме повече инструменти на финансовото инженерство. И идеята тук е много проста. До сега до голяма степен ние работихме с безвъзмезни помощи, т.е. отпускахме субсидии, безвъзмезни помощи и след като те са били веднъж предоставени, те просто изчезваха един вид. И във бъдеще поне част от нашата политика ще има инвестиции, които може би няма да са свързани с безвъзмездно финансиране. Ще помислим да не предоставяме толкова много безвъзмезна помощ, но да предоставим финансиране чрез кредитни механизми. И точно това е същината на финансовото инженерство. Голямото предимство е, че оскъдните публични бюджети ще могат да предоставят средства, които ще могат да бъдат използвани неколкократно, което е много по-ефективно. Също така, разбира се, ясно е, че не всичко може да бъде финансирано с инструменти на финансовото инженерство. Кредитът в съответствие с нашите анализи е, е, е една от най-големите пречки, особено пред малките и средни предприятия в Европейския съюз, особено сега. Достъпът до кредити се е затруднил много поради финансовата криза. Нашата политика ние виждаме, че бързо нараства необходимостта от вече съществуващите инструменти за финансови инструменти, най-ве... за инструменти за финансово инженерство, извинете, най-вече Джесика и Джерима. Така че Такова финансиране е необходимо за оцеляването на малките и средни предприятия, но дори понякога и за големите предприятия. приносът на кохизионната политика за разрешаването на кризата може да бъде твърдо ограничен по две причини. Първата причина е, че в сравнение с мерките за преодоляване на кризата, предприемани от държавите членки, това е просто капка в океана от гледна точка на финансовите стойности. Говорим за около 30 милиарда годишно. Сравнено с, с програми за преодоляване на цикличния спад, разработени от нашите държави членки, тази сума е просто капка в морето. Но по-важно е това, че кохизионната политика би трябвало да остане структурна политика – това означава, че това е една политика, която се гради върху дългосрочно стратегическо мислене. В този случай, в този контекст, елементите на приемственост и стабилност са важни. Единият от големите проблеми, които понякога виждаме в по време на кризи, че инвестиционните проекти, свързани с стратегически и дългосрочни планове, като новаторството, научно-развойната дейност, образованието, изведнъж остават загървани, защото момента изведнъж е такъв, че спешно трябва да се решават други проблеми. Кохезионната политика винаги е включвала и целта постигане на заетост. И това ще бъде важна цел през следващите 10, 15, 20 години, след 2013 година. И не само заради тази криза, но дори тази цел ще бъде укрепена от кризата. В момента сме в странна ситуация, защото в момента, ако погледнете регионалния анализ, ще видите, че в Европа има региони, в които ще имаме сериозни проблеми с безработицата, Същевременно в бъдеще може да имаме региони, които ще има опустиняване. А, ще има региони, които ще бъдат напуснати от младите хора, които ще живеят само възрастни хора. Така че тези противоречия проблеми могат да бъдат решени само чрез много разумно съчетание на различни политики, които конкретно договарят на конкретните потребности на даден регион. Трябва да има политика, която да може да разработи реакции, които отговарят на спецификата на ситуацията в даден регион. Това е един момент, защо моделът на кохезионната политика, който имаме който се разработват планове на регионално, някакво национално ниво, затова този момент продължава да бъде важен. Тук ще спра. Разбира се, бих могъл и бих искал да кажа много повече. Изразявам надежда, че ще имаме и бъдеще възможности да продължим тази много богата дискусия. И още веднъж искам да изразя благодарност на Комисията на Европейския парламент, Комисията по регионално развитие за организиране на тази изключително интересна среща. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега на мен се пада честа да а, е, кажа заключителните думи. Това беше първото заседание на специализираната комисия на Европейския парламент и националните парламенти по въпросите на регионалното развитие. Трябва да разглеждаме тази дискусия на фона на е, специалната роля, която Лисабонския договор отрежда на националните парламенти в законодателния процес. А, надявам се политическата воля на Европейския парламент а, да се подкрепи от националните парламенти и да продължим и за в бъдеще да провеждаме такива срещи. Бъдещето на кохезионната политика след 2013 година беше нашата тема днес. Защо повдигаме тази, тази тема изобщо. Изминаха само две години от настоящата финансова рамка. Многократно се каза тук в течение на днешния следобед, че економическата криза засяга всички нас и тя отново показва колко са важни общностните инструменти е, дори аз мятам, че това е единствения общностен инструмент, с който разполагаме за да можем да съживим отново економическото развитие, колкото и скромен да е приноса, който може да даде кохизионната политика. Предложенията и изводите ще бъдат а, е, а, е, записани от секретарията, формулирани от секретарията и ще ви бъдат изпратени. Аз а, е, бих искал също да а, а, се изкажа, но разбрах, че а, много от вас бързат, а, за да хванат своите самолети. А, за това ще ви изпратим по почтата предложенията и изводите. В заключение искам само накратко да спомена, че днес повече от всякога се налага да отбележим, че кохезионната политика е онази политика, която е най-видима и най-успешна сред всички европейски мерки. Това се отнася както от конвергентните страни и региони, така и от е, директните платци в европейския бюджет, тъй като всички печалят от економическото развитие. Кохезионната политика беше до сега важна опора, важен стълб на европейската интеграция – а сега се вижда особено ясно колко е важна тя. От 2013 година ще се наложи да се вземат мерки за адаптиране на политиката, но продължаването на кохезионната политика е задължително необходимо за осигуряване на работни места и економически растеж, което е наша обща цел. Благодаря на всички присъстващи. Повтарям още веднъж, че ще ви изпратим изводите. Надявам се да ви видя отново на следващата среща. Благодаря.